Good morning, everybody. Thank you for reminding. Добър ден. Благодаря ви, че ме подканихте да започнем. Members of the Regi Committee. Виждам, че вече са дошли членове на нашата комисия в залата. Започваме заседанието на Комисията по регионално развитие разполагате с проекта за дневен ред. Преди да приемем същия, нека да кажа какви промени предлагам. Господин Валкарсел Сисо има две важни заседания тази сутрин, свързани пряко с задълженията му на заместник председател на Европейския парламент. Не може да дойде преди обяд. Генералният секретар на CMR може обаче да дойде тази сутрин. Благодаря за това, че сте готов да се видим тази сутрин. И така, проектът за дневен ред се променя така. Първо, размяна на мнения тази сутрин с CMR след дискусията ни с Фил Уен Оуен, член на Одитен състав 2, Европейска сметна палата и доклада на господин Велкар Сел Сисо да бъде след, на, след представенето на програмата ЕСПОН. Благодаря. Надявам се да приемете. Господин Ван Нистелрой. Кога ще се гласува? Thank you. Thank you uh, for this question. Uh, the vote will be... Благодаря за въпроса. Shortly after... Ще гласуваме малко след 11.15. Трябва да се съобщи това на членовете. Вчера коментирахме това със секретарията. Помолих да се изпрати съобщение. В този смисъл, за съжаление, не е изпратено. Извинете. It will be solved in a, in a future. Но в бъдеще всичко ще е точно. Аз съм координатор. Други координатори има в залата. Знаете, че има колеги, които имат работа, идват да гласуват само може ли да изпратите съобщение сега? Да, секретариатът ще изпрати съобщение. I'm sorry. So we can adopt the agenda? Is it adopted? И така, одобрихме ли дневния ред с промените? Да, благодаря. Втората точка. Одобрение на протокол от заседанието от 15 октомври. Протоколът може да намерите в интернет. На 17 септември решихме, че за да се впишем в инициативата Безхартиен парламент, няма да искаме повече хартиени копия от протокола. Ако никой не възрази днес на заседанието, протоколът ще се смята за одобрен. Има ли коментари? Няма. Продължаваме. Съобщение на председателя. Имам едно съобщение за днес. Мистер Амарже. Euh, Господин Амарже, е, една съвсем кратка бележка по повод на протоколите. Е, говорихме по време на среща на координаторите да се добави е, специалния координатор по един от докладите. Yes, you want to, uh, your remark will be mentioned. Ще се спомене в протокола казаното от вас. Не можем да споменем казаното от вас на стенето на координаторите и за това ще включим това, което сте казали на настоящото заседание. Благодаря. Продължаваме съобщение на председателя. Едно съобщение имам само. Групата на високо ниво за мониторинг на упростяването за бенефициарите на ЕФСИ. 20 значи, октомври 2015 година. Проведе се първото заседание на същата тази група. 12-те члена на тази група на най-високо ниво и техния председател Калас са се срещнали с представители на институциите на Съюза. Парламентът е бил представен в тази група от нашата комисия, т.е. господин Зелер. Целта на тази нова група е да се намали сложността, т.е. да се упростят процедурите за бенефициерите. Ще се занимаят с опростените възможности за а, представяне на фактури, на разходи и така нататък. Комисията ни подкрепи тази група и се надяваме посредством упростяването да се премахнат бариерите за да може фондовете да стигнат до още повече региони и бенефициери. Очакваме обмен на становища за работата на тази група първата половина на 2016 година. Това са съобщенията ми. Сега преминаваме към първата точка по същество. Размяна на мнение с Фил Уейнауен, член на Европейската сметна палата относно специален доклад 10 от 2015 година. Усилия за разрешаване на проблемите в публичните търгове. Обществените поръчки играят изключително важна роля при прилагането на кохезионната политика. Специалният доклад се занимава с това дали държавите членки и комисията ефективно решават проблемите, които са идентифицирани по-рано при изпълнението на правилата за обществени поръчки. И така давам думата на господин Оуен, представянето му. ще бъде последвано от въпроси и отговори. И сред нас имаме представители от Европейската комисия. Ще им дам и на тях думата за отговор или въпрос. Витория Алията, господин Себерт и Йоаким Нунес Делмейда от Генерална дирекция региони. Давам думата на господин Оуен. Thank you. Uh, dear chair, dear... Благодаря, уважаеми членове на комисията и благодаря ви за тази възможност да представя доклада на Европейската сметна палата. Вече представихме този доклад на 15 октомври в Комисията по бюджетен контрол, както и понеделник пред Комисията ИМКО на Европейския парламент. Радваме се, че Европейския парламент проявява такъв интерес и че отделяте време на вашето заседание за нашия доклад. Спазването на правилата за обществени поръчки в кохезионната политика е проблем от години и води до много грешки в поредни доклади на Сметната палата години наред, това може да се забележи. Европейският парламент постоянно настоява за разрешаването на тези проблеми. Годишният доклад на съда за 14-та година, който бе представен пред Комисията по бюджетен контрол в парламента, вторник, показва, че промени няма. Сериозни нарушения на правилата за обществени поръчки – всъщност са около половината от всички грешки, що се отнася до кохезията 2014 година. Това обявихме тази седмица. Не е спазването на правилата за обществени поръчки не е свързано само с буквалното им спазване. То е свързано и с цялостната рентабилност на проектите. Политиката на Европейския съюз за обществени поръчки трябва да бъде основен инструмент за създаването на единния пазар и постигането на устойчив и приобщаващ растеж, като в същото време гарантира най-доброто използване на обществените средства. Този одит ни даде възможност да надградим над заключенията до момента, имайки предвид годишните доклади. Основният одитен въпрос или задача беше да се провери дали комисията и държавите членки предприемат е, надлежни действия, е, за да намалят грешките в обществените поръчки в областта на политиката на сближаване. И така как изпълнихме одита. И занимахме се с сближаването, фонда за регионално развитие, кохезионния фонд и социалния фонд. Аудиторите посетиха четири държави членки – Чехия, Испания, Италия, Обединеното кралство. Във всяка една от тези държави много грешки са открити в докладите на палатата от 9, е, от 9 година до 13 та година. Освен това направихме общ преглед на 115 одитни органа в държавите членки, които се занимават с оперативни програми и са финансирани от фондовете за кохезия. Също така изпратихме един кратък преглед на върховните одитни институции. Докладът показва, че комисията и държавите членки трябва да направят много повече, за да се справят с грешките в обществените поръчки в сферата на сближаването. Видяхме, че има много проблеми, свързани с това как публичните органи сключват договори за услуги и след това се плаща с кохезионни пари. Грешките, свързани с обществени поръчки, от, бяха открити в 40% от проектите. Това е отбелязано в годишните доклади на палатата от 9 до 13 година. Една трета от тях са сериозни грешки. Голямата част от сериозните грешки, 70% от тях, са в фонда за регионално развитие годишния ни доклад за 2014 година, който излезе тази година, обрисуваме много сходна картина. Там установихме, че случаите за не спазване на правила на обществените поръчки за 39 от тези 114, които сме разгледали, та една трета от тях са сериозни грешки. Тоест имаме постоянство при нивото на грешките. Установихме, че системния анализ на грешките от страна на комисията и държавите членки не се извършва в достатъчно голям мащаб. Цялостен анализ не може да се направи, тъй като няма а, сходни данни на ниво комисия и държави членки. Комисията направила един анализ през 11 година и не е актуализирала данните от тогава на седне. Също така комисията и държавите членки са започнали а, да се занимават с този проблем, но още много може да се направи. Последното законодателство може евентуално да се справи с тези грешки, но всичко ще зависи от прилагането или изпълнението. Първо имаме нови директиви за обществените поръчки, където одита показва, че има по-добро кодифициране на юриспруденцията, което може да помогне да намалее броя на нередностите. Всичко обаче ще зависи от прилагането на това на практика в държавите членки. Много добра дискусия в понеделник обсъдихме с колегите тази тема и невероятно, тъй като това е голям интерес за вас. Следващото законодателно, следващия законодателен инструмент е свързан с регламентите за европейските структурни и инвестиционен фонд – там има така наречените условия ex-ante, т.е. предварителни условия, необходими, така щото да имаме ефикасна и ефективна работа на а, структурните инвестиционни фондове. Палатата установи, че в началото на 15-та година Европейската комисия е установила, че 12 държави членки не са изпълнили условията ex-ante, които са заложени за Европейския структурен инвестиционен фонд, който ще се ползва за обществени поръчки в настоящия разходен период 14-20 година. Добрите новини са, че в комисията КОНД, комисията заяви, три от тези 12 държави членки вече са изпълнили тези условия. Ние не сме аудитирали е, тази част, така че не знаем. Но ако това означава, че според комисията 9 държави членки не са ги изпълнили, а това са България, Чехия, Гърция, Хърватия, Италия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия. Да, ако тези девет държави не са изпълнили изискванията за обществени поръчки, нашата препоръка остава валидна. И ако тези условия не се изпълнят до края на едната година, 16-та година, Европейската комисия трябва да използва последователно своите правомощия, за да прекрати плащанията към тези държави членки. Действията, които предприе комисията след 2010 година, са се насочили към разрешаване на цялостния проблем и за това бе създадена вътрешна техническа работна група и план за действие, който води в правилната посока. Трябва обаче да се подеме ясно инициативата, за да се разрешат проблемите в държавите членки между две от целите. Първо, подобряване на системата за обществените поръчки и от друга страна, насършаване на освояването на средствата на Европейския съюз. Докладът също така отбелязва, че информационните технологии биха могли да се използват за решаване на проблемите с обществените поръчки. Те биха могли да трансформират тази сфера. Електронните обществени поръчки обаче не се развиват еднообразно в държавите членки. Базите данни, такива каквито предлага комисията като Арахне, и които се, чиято цел е всъщност да се борят с а, грешките, а, не се използват навсякъде, т.е. не се използва пълноценно и КТ. Затова палатата предлага следното – Комисията държавите членки трябва да събират данни за грешки в обществените поръчки, да анализират сериозността, честотата на тези грешки в сферата на политиката по сближаването. На второ място, ако условията за използването на структурните фондове и инвестиционния фонд не са изпълнени до края на 16-та година, трябва да се използва достатъчно добре правомощието на комисията да прекрати плащанията преди да се продължи. Комисията трябва да публикува плана си за действие, годишен план да казва какво се случва, да има по-добра координация между отделните департаменти или отдели и да има група на високо ниво, която да даде лидерска насока. Комисията трябва да налага финансови корекции и също да започне процедури за нарушение, когато се нарушават директивите за обществените поръчки. И на шесто място, комисията и държавите членки трябва да се възползват от възможностите, които предоставят информационните технологии, като например електронните обществени поръчки и инструментите за дейта майнинг. Искам да благодаря на комисията за отличното сътрудничество по време на този одит. Те казаха, че ще приложат всичките ни препоръки. Ние внимателно ще следим как това се случва. Надявам се докладът е полезен на депутатите и по-специално на членовете на комисията Реджи в ежедневната ви работа по политиката за сближаване. Благодаря ви и очаквам с нетърпение дискусията. Thank you. Thank you very much. All of... Благодаря много. Всички ние имаме копия от доклада на бюрата си пред нас, така че имаме пълната информация, но ви благодаря за тази обстойна презентация, това подробно представяне. Имате думата, колеги. Господин Иван Истелрой, заповядайте от координаторите. Мисля, че който иска може да се изкаже. И в тази презентация разбираме къде са слабите места на системата и проблемите с ексанте условията са още по-силни. И така въпросът ми към вас и към комисията. Преди да стигнете до момента на констатацията, че тези държави не спазват условията, т.е. от този момент до сега имаме преглед на всички страни и може да има големи разлики в регионите на държавите, тъй като не винаги става въпрос сигурно за цялата държава. Когато говорим за Италия, има много голяма разлика между различните региони. И така, въпросът ми е в дейностите на държавите членки ли разглеждате или по-подробно в регионите. Защото се получава така, че дъмгосваме държавите едва ли не, не спазват и точка. Например, Унгария не спазва. Така че ако може да ми отговорите на този въпрос. На второ място, обществените поръчки. Миналата седмица се срещнах с предприемачи от моя регион в Нидерландия и говорихме за навлизането в други региони на Европа, в а, участието в а, обществените поръчки. Те дори и в Белгия не могат да участват, защото са изключени. И сега, ако разгледаме тази част за това как а, се изпълняват предварителните условия, а, как се разходват тези фондове, може ли да чуя вашето мнение за а, вашите, вашето мнение за обществените поръчки. Ако някой има обществена поръчка в Унгария и да речем сме изключени поради причини, да речем, че няма преведени основни документи, може да коментирате обществените поръчки като такива в Европа и дали става въпрос за един пазар, в който предприятията могат да участват където искат. Понякога е от полза да се разгледа цялостната практика и разбира се, ще приемем вашите констатации и препоръки за подобряване на ситуацията. Хубаво е да знаем и отговора на Европейската комисия, когато стигнем до 2016. Господин Вон от името на социалистите и демократите, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека и аз да благодаря на господин Фил Уин Оуен и Сметната палата за отличния доклад, както винаги, много добре подкрепен и обоснован. Мисля, че има някои положителни части в доклада, където се казва, че държавите членки вече са започнали да предприемат действия, особено в областта на събирането на данни. Мисля, че е нещо, което те трябва да правят, и ако нямаме данни, няма как да имаме анализ на проблемите в областта на обществените поръчки или пък където и да било друго. Ситуацията е смесена. Аз съм заместник председател на бюджетната, комисията по бюджетен контрол. Често посещаваме различни държави членки, обсъждаме тези въпроси. И ситуацията наистина е най-разнообразна в Обединеното кралство. Да речем, имаме добри обществени поръчки, но има и също и там проблеми. Така че доклада разглежда различните държави, членки и техните региони. А, новите правила за обществените поръчки, а, които споменахте във вашето представене, когато ние ги видяхме, когато ги гласувахме тук в парламента, имаше много положителни елементи. Можем да отчетем вече и а, въпроси като екологичните а, дейности на предприятията, използването на повече местни доставчици, всичко това е положително. Но когато обсъждаме всичко това с хората на място, като че ли се оказва, че стават по-сложни правилата. И е, се чудя дали на този етап са имали възможност да направите нещо като анализ на новите правила. На второ място искам да се спра е, на идеята за единен одит на много е, места, където ние е, проверихме, където, които ние посетихме, като че ли има известна неохота за тази идея, но поне трябва да има общ метод на одита навсякъде, на всички нива в държавите членки. И на последно място, това на което искам да се спра, е за преустановяването и събирането, може би най-спорния момент от вашия доклад – най-спорния момент при вашите препоръки. Трудно е, когато става въпрос за преустановяване и корекции. Различни са обстоятелства за различни държави членки, както каза и колегата преди мен. Структурните фондове се разходват и на още по следващо регионално равнище. така че ми се струва е трудно да кажем автоматично преосновяване при е, корекции, че трябва да се въведе. Трябва да има някакъв механизъм, който отчита известна гъвкавост и е, да може да се прецени дали е, е необходима едната или другата мярка. Е, и така въпросът ми е дали сте разглеждали такъв вариант. Благодаря. Благодаря много, госпожа Томашеч. Благодаря. Споменахте Харват. Знам, че в това отношение в Харватия, Харватия винаги е под прицела на общественото внимание. Но правителствата се излъчват не винаги от една и съща партия, нали така? Има ли е, орган на по-низко ниво, където бенефициерът може да обжалва или да подаде възражение? защото в момента а, не може да се обжалва пред правителство излъчено от друга партия. Тоест, спечелилите търга не могат да обжалват. Милтенбург. Благодаря. Много благодаря за изключително ясната презентация. Доста съм озадачен, трябва да призная, тъй като ако 40% от проектите, които са аудитирани, имат грешки, това е доста шокиращ факт. Почти половината от проектите имат толкова трудности да спазят правилата, това а, ни а, води до въпроса за свърхрегулацията, gold Някои държави членки са по-стрикни, отколкото а, европейските правила. И така, въпросът ми е дали отчетохте националните, регионалните правила за обществени поръчки, дали това беше част от а, статистиката, която представихте, или сте разглеждали само проекти при европейски правила? Това ниво на грешка, резултат от спазване или не спазване на европейски правила ли е само? Тъй като мога да си представя, ако отчетем и по-стрикните правила в някои региони, тогава може да се окаже и още по-високо нивото на грешка. И така, в заключение, смятам, че е, много сериозно трябва да подходим към препоръките. Солидни са а, е, тези препоръки. Ако става въпрос за екс-анте е, условията, ако те не се отчитат от тези държави, трябва да има санкции. И смятам, че ще намерим подкрепа сред колегите за тази препоръка тъй като трябва да сме последователни с собствените си правила, собствените си политики. Ето защо това е сериозна препоръка, която трябва да бъде преведена в действие, ако е необходимо. Благодаря. Благодаря много, господин Омерже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас за представянето на доклада, в който има много информация за нас. Два конкретни въпроса. На първо място, Смятате ли, че в а, разходите и препоръчките, обществените а, на пазара по отношение на политиката на сближаване има нещо типично, по-различно като проблематика, отколкото да речем в регионалната политика. Втория въпрос във връзка с нивото на грешка което споменахте. Можете ли да ни кажете какво а, отговаря на а, измами или на корупция? От тези 40%, кое може да отдадете на измами или на корупция? И какви. А, и тези цифри за 2014 ли са? Третия въпрос е как а, реагира Олаф особено във връзка с държавите членки. Функционира ли това отношение добре? И разглеждате ли, смятате ли, че създаването на Европейската прокуратура ще допринесе за намаляването на това ниво на грешка или на корупцията? Благодаря. Следващия въпрос от госпожа Вана. Благодаря за всичко, което представихте пред нас. Мисля, че особено указанията или препоръките са много ценни, за да се намали процентът на грешката. Както самите вие констатирате, основната причина за грешките не се дължи на измами или корупция, а на липсващ административен капацитет, т.е. грешки на администрацията и мисля, че теми като техническа помощ или укрепване на акацитета са изключително важни за държавите членки, за да се намали грешката. Въпросът ми обаче е друг. Главна дирекция Реги предложиха Transparency, International разработиха така наречените интегрите 500 споразумения за противокорупционни споразумения между участниците в търга и възложителя, като има и система за мониторинг. В някои държави членки тази система вече се предлага интересуваме, смятате ли, че това е подходящ инструмент, който да се прилага в областта на обществените поръчки, за да се намали процента на грешката в държавите членки? И втория въпрос е налагането на на принципа най-добър участник в търга или най-ефтина оферта. Сега, разбира се, че трябва да отчитаме е, това, че става дума за харчене на средства на данакоплатците, но смятаме, че е в интерес на гражданите най-добрата оферта трябва да е водеща пред най- ефтината оферта. Знам в Австрия, например, малките и средните общини много страдат от неосъществимостта на този принцип. Е, неосъществимостта на процедурата избират най-ефтината оферта, а не най-добрата. Така че се интересувам как можем да прилагаме по-добре принципа за най-добрата оферта и към малките и средните общини. Благодаря, господин Стамато. Грация, грация, президенте. Жа Дамато, благодаря, госпожо председател, благодаря ви. Притеснява ни наистина, но отразява действителността този доклад. Ние сме хора, които работим по места и трябва да кажа, че от години виждаме това и виждаме тези грешки, тези проценти, които наистина са изключително високи. Това трябва да ни направи още по-отговорни при предлагането на решение и да искам от Европейската комисия да реагира. Въпросът, който искам да ви задам е следният. Може да ни кажете какви са типовете грешки. Еднакви ли са те в различните държави, в различните региони? След това друго, което се питам. Проблематиката, която се среща в контрола и управлението на обществените поръчки, не се ли превръща по някакъв начин в грешка, т.е. самата методология да е грешна? Можем ли да кажем, че грешките се дължат или биха могли да се дължат на неспособността или некомпетентността на служителите в регионите или смятате, че системата всъщност е неработеща добре? Благодаря. Thank you, thank you very much, Mr. Albrecht. Благодаря, господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател. Нямахме време да изчетем целият текст. Може и да се е обсъждало това в друга комисия, но въпросът ми е къде е проблемът. Проблемът е че държавите членки нямат система, която да отговаря на европейските директиви. Държавите членки не са готови законодателството или пък имат коректното законодателство, но не го следват собственото си законодателство и правят грешки. И така, въпросът вероятно е какво остава за европейското законодателство. Не е ли достатъчно ясно? за държавите членки. И така въпросът е къде е проблема. Ако искаме да го избегнем, трябва да а, преодолеем пречките. Знаем къде са пречките, знаем къде са грешките. Но кажете ни, моля, от ваша гледна точка, къде всъщност е проблема тук? Тъй като ако държавите членки няма законодателството, те ще бъдат наказани. Ако окончателните бенефициери не следват правилата, въпросът е дали те грешат или не са ясни правилата. И така въпросът е къде е проблема и кой трябва да бъде наказан. Благодаря, госпожа Престо. Госпожа Бресо, а, да, благодаря ви. Аз а, се вълнувам от следното. Въпросът за кодифицирането на грешките ме интересува. Доклада, който ще гласуваме малко по-късно на колегата Вон, и между другото трябва да кажа, че аз коментирах този доклад за Комисията по конституционни въпроси, та, той повдига точно същия въпрос. Според мен е необходимо по-добре да се кодифицират грешките, за да може да се направи по-добра разлика между отделните грешки и измамата. Тоест, измамата като един акт, който се извършва съзнателно, и грешките, които зависят от това, че е сложно законодателството или се дължат на това, или пък грешки, които се повтарят и евентуално могат да бъдат коригирани системно, ако тази типизация или типологизация ни покаже къде са най-честите грешки. Така че според мен това е нещо изключително важно, защото имаме едно междуционно споразумение за по-добра регламентация или законотворчество, как да упростим нещата, как всичко да е по-прозрачно и така ще бъде много по-лесно да се разграничи грешката от измамата. Защото, както знаете, много е сложно законодателството, няма достатъчно добра прозрачност при разграничаването между една грешка и една измама, т.е. умисъла. Та важният въпрос е типологизацията и кодифицирането на честите грешки, за да може или на национално ниво да се законотворчества по различен начин, или да се правят закони на европейско ниво по различен начин. Така или иначе, отговорността може да е при нас, нашия лагер. Нещо друго, което ме интересува, мнозина вече го казаха, е едно такова а, разграничение. Да речем, държ, големи държави членки регионализиха, регионализираха политиката си за сближаване, натиска на, държ... на Европейския съюз. Те искам да разбера какво е носенето на отговорност между отделните а, органи, които се занимават с това. Кой бърка? Защото не трябва да наказваме този, който не бърка, може да е сбъркал някой друг на друго ниво, защото всичко е, е регионализирано и може би законодателството е регионално, а не национално. Благодаря. Thank you, thank you. And the next question is... Благодаря. Следва госпожа Смолкова. Наистина чудесен е доклада, който ни беше представен. Не споделям някои от гледищата. Аз например, ако а, има грешки и трябва да бъде спряно плащането. Разбира се, би могло да е необходимо в някой случай, но това би трябвало да е наистина нещо, до което прибягваме на последно място. Въпросът ми е какви а, стъпки са предприяти на ниво Комитет на регионите? Ако една държава не спазва ексанте условията, това ще има въздействие на най- уязвимите региони, които са най-малко развити. Ето защо трябва да се трудничим с Комитета на регионите и би следвало също така да говорим с Нидерландия и Словакия, които следва да бъдат председатели на Европейския съвет следващата година. И така трябва да се опитаме да разрешим тези проблеми и да преодолеем тези грешки. Предполагам, че държавите, в които се е, допускат грешки, това не е нарочно. Така че се надявам тези грешки да могат да бъдат поправени и заедно с Комитета на регионите и с следващите председателства на Европейския съвет трябва да предприемем действия. Следващия оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря за този доклад, който показва колко сложна е картината по отношение на грешките при обществените поръчки. Въпросът ми е следният. за тези грешки не носи ли известна вина най-вече изключително осложнената система за възлагане на обществени поръчки. Това се споменава и в доклада, защото някои държави членки а, приемат и собствени правила, с което още повече осложняват, така или иначе вече съществуващата сложна система. Господин Олбрихт вече каза, има държави членки, които пък не прилагат тези правила. Така че ако се постави на мястото на спечелилия поръчката, е, ще видим колко му е трудно да прозре всичко, да спази процедурата без да допусне грешка. Обикновено става въпрос за неволни или формални грешки, грешки дължащи се на изключителната комплексност на разпоредбите. В препоръките на Сметната палата смятам, че трябва да се включи и препоръка, и то важна препоръка за упростяване на процедурата. Мисля, че Европейската комисия трябва да е първата, която да а, Желая да наложи ясни, стройни правила, за да могат държавите членки да ги спазват. Господин Почак. <clears throat> Дякую, пани předsedkyně, за слово. Я наважу так trochu на пана колегу Hetmana, протоже в zprávě... Е, Благодаря. Благодаря. В точка 33 е казано, че някои държави членки не прилагат или не се съобразяват с решенията на ОЛАФ и се споминават Франция и Испания за периода 2009-2013 година. като това не са грешки в връзка с възлагане на обществени поръчки. Много съм изненадан, че се разминават констатациите на Олаф и Сметната палата. Олаф свършили ли са си работата? Как мисли Сметната палата? В някои държави няма никакви грешки по отношение на обществените поръчки, което е чудесно. А сега точка 22, тук се споменава Чешката република. в страната са създадени и нови институции, като резултатите от одита са доста различни. Защо се стига до този разнобой на резултатите? Думата има следващия оратор. Господин Руш. Господин Руиш, а, искам да се присъединя първо към благодарностите към докладчика. Естествено, че е важно за какъв точно одит става въпрос. И запознавайки се с а, този доклад, е ясно, че описаният сценарий е а, буди загриженост. Както казаха и някои колеги, процедурата би следвало да се опрости, но трябва да се определи и точно какво става при не спазване на правилата, защото политиката на сближаване е прекалено важна, за да допускаме съществуването на такива сценарии, които се описват в доклада. За това смятам, че за държавите членки, особено за най-бедните сред тях, е много важно да се спазват съществуващите правила. И така, това беше един първи кръг въпроси и предложения от членовете на нашата комисия. Виждате, че те не са а, малко. И разбирам, че част от тях са за Европейската комисия, но първо ви давам на дам, на вас думата господин Олен, и след това ще дам думата на комисията за отговор на въпросите. Имате думата. Благодаря. Благодаря и за високия интерес. Поне 13 мисля, че членове изброих което е много по-сериозен интерес от другите комисии в парламента, които посетихме. Не знам дали ще успея да отговоря на всички въпроси, но ще се опитам. Господин Ван Истерой, вие питахте за държавите членки и регионите. Поне 12-13, да, бяха членовете. Може би и 15 в Уелс. Винаги смятаме, че 15 е чудесен брой. Това е броят на а, един а, ръгби отбор, така че чудесен брой. И така, въпросът ви беше дали става въпрос за държавите или за регионите. В известна степен и за двете. Казахме, че има системен проблем навсякъде. В четирите държави членки, които посетихме, разгледахме всъщност доста три големи държави членки с дълга история, в които продължават да, става много, да стават много сериозни грешки. Италия, Испания а, имат различни а, регионални и административни структури, но някои от грешките са доста разпространени. Не сме а, стигнали а, до анализ а, на това дали точно Уелс или Андалусия имат конкретен а, проблем. А, една от предимите обаче е да отидем в държави членки да, за това изследване, е да разберем нивото, на което съществува проблема. Един проблем, който със сигурност отбелязахме, там където се движат нещата в правилната посока, има всъщност липса на свързаност между централното управление и регионите. Видяхме и много сериозни инициативи на централно ниво, да речем централизирано, централизирани обществени поръчки или в Италия, например, агенция срещу измамите. Нивото, на което обаче те разпространяват тези свои послания на следващото ниво регионално, доколко всъщност влизат тези дейности на регионално равнище, все още не е чак толкова разпространен. Благодаря и на следващия оратор, който за втори път слуша моята презентация, тъй като съм го виждала и в друга комисия. Да, наистина трябва държавите членки да предприемат действия. Знаете, в държавата, която и аз и вие познаваме най-добре, а, има сериозни грешки, които трябва да избегнем. И аз всъщност ще говоря за годишния доклад а, с различни а, представители а, на а, регионалната и местна власт в Обединеното кралство. Така че а, ще представя това, което виждаме като повтаряща се тенденция на тези нива. Новите правила наистина имат положителни страни. Има а, редица а, опити за упростяване, има и някои рискове, които трябва да се осъществят по по-балансиран начин, за да не се осложнят допълнително нещата. Да, наистина, екологичното и социалното измерение е нещо, което наистина беше приветстван от парламента, но разбира се, новите правила могат да предизвикат и по-голяма сложност. Ето защо трябва да имаме предвид всичко това, но цялостната посока на новите правила е за по-добро разграничение, за по-голямо упростяване. Упростяването е нещо, за което апелира Сметната палата от години. И е, приложението, за което вероятно ще коментира комисията е, при държавите членки, е, наистина може да доведе и до по-голяма сложност. Единният одит, да, наистина би било от полза. Както знаете, Сметната палата все още намира грешки, които би следвало да, би следвало да бъдат намерени от аудиторите преди това от комисията или от националното равнище и ние работим за това като една обща цел. Преустановяването, спирането и корекциите. Автоматичността е трудна, както казаха колегите, но е явно, че трябва комисията да прецени как да изтълкува доколко критериите екстанте се а, спазват, но за мен регламентът е пределно ясен. Може би комисията ще иска да а, потвърди до 2016, а ако все още не се изпълни тези критерии, то тогава би следвало да се премине към преустановяване на финансирането. Разбира се, каква форма ще приеме това преустановяване на предоставянето на средства, кои фондове, кои средства ще бъдат спряни, това вече зависи от преценката на комисията. Но мисля, че е пред... сравнително ясно какво би следвало в края на 2016, ако не се спазват тези критерии. Би било наистина полезно, вероятно, да почетам това в нашите препоръки, тъй като все още има една година и някои от държавите се опитват да постигнат необходимото. Госпожа Томович, дали има на местно равнище а, някакъв орган за бенефициерите? Мисля, че има а, във всяка държава членка вече върховна институция, върховна одитна институция и като че ли тези институции а, фактически получават доста информация вече за а, жалби, за конкретни случаи, проблеми в тях. Има и а, институцията на омбудсмана, която също се справя с тези а, проблеми. Разбирам какво описвате като проблем, но мисля, че комисията ще а, коментира. Следващия оратор попита дали plating или свръхрегулацията е проблем. Да, така е. Проблем е. Ние, разбира се, се опитваме да предложим решение и в това отношение. Има различни тълкования на директивите в на страница 29 виждате италианското тълкование на различните варианти на договори. Господин номер Ж, вие попитахте дали има проблеми в други области на политиката, като например общата селско-стопанска политика, но а, да, така е, но това е в друг доклад, мога да ви го предоставя, доклад, който а, разглежда проблемите в КАП, а, но ние се спяхме, спряхме на а, е, обществените поръчки в е, политиката за сближаване, защото там има много сериозни е, подобни проблеми. Има подобни и в КАП. Те са обект на друг доклад. Цифрите по отношение на измамите. На 25 и 6 страница от нашия доклад може да видите някои от тях. Нямам мнение дали трябва да има Европейска прокуратура. Ние ще съдействаме на този, който е там, така или иначе. Иначе въпросът е за вас като политици. Трябва да се възползваме повече от а, пактовете за прозрачност със сигурност и а, от години ние призваваме за повече прозрачност и в становището, което публикувахме миналата година на първия годишен доклад за прозрачността на комисията, ние казахме, че това, което наистина е нужно в тази област е повече данни. Така че определено в този дух съм съгласен. Госпожа Далмато, Дамато Както казах, не, нямаме разбивка на грешките по региони, но в приложение 1 и 2 на доклада може да видите видовете грешки. Ние също така сме ги разграничили на а, сериозни, тежки, а, значителни и сериозни, съществени и незначителни грешки. А, може да има различни причини при една грешка, но мисля, че при всички положения не се постигна, постига най-добрата стойност за разходите. Господин Образ, къде е проблема, попитахте вие. Мисля, че не само сложността и е, липсата на административен капацитет е, са причини, но това са сред основните. Смятаме, че много, е, в много от случаите става въпрос за много високо ниво на сложност и а, смятаме, че трябва да се опростят условията. Но понякога не са правилно транспонирани директивите, понякога тълкованието на законодателството а, е различно от това, което са имали предвид а, европейските законотворци. Понякога държавите членки внасят допълнителни регламенти и да, и ни, в един малък брой от случаите, наистина и, а, измамите може да са причина. Госпожа Бресо, по-добрата кодифици... по-доброто кодифициране на грешките и разграничаването на измама от сложност Както казах, много трудно може да се добав, е, докаже измамата и не това е нашата задача. Когато виждаме ясни доказателства, ние прехвърляме случая на ОЛАФ, за да си свършат те работата. Но е, е, в е, сериозните, съществени и незначителни грешки с таблицата, която може да видите на 18-та страница, ми се струва, че ще намерите отговор на вашия въпрос. Там даваме и пример а, е, за това какви са а, описанията, да речем, на сериозна, съществена и незначителна грешка. Дали а, грешката съставлява измама или не, други трябва да преценят. Госпожа Смолкова, вие не споделихте а, а, една от нашите препоръки, но аз мятам, че тук и комисията би следвало да прецени. Би било от полза комисията да а, публикува своя план за действие, защото има много конструктивни предложения, да речем участието на профсъюзите, как може да се развият администрациите и с удоволствие мога да отбележа, че съм поканен на една съвместна едно съвместно заседание на двете отговарящи за тези теми представителки на комисията, членове на комисията и това предстои през декември. Аз с нетърпение чакам да се включа в това заседание. Само няколко още колеги ми оставя, остават в списъка. А, наистина опросяването е един от най-големите проблеми. Сметната палата преди това от години. Радваме се, че има такова усилие и в а, транспонирането и прилагането. Следващия оратор а, наистина не може нищо повече да кажем в нашия доклад от това, което сме казали. Това, че някои държави членки не а, докладвайки към ОЛАФ, не отбелязват тези случаи, които може да съществува измама. Не става въпрос за единици а, е, държави, може да става въпрос а, е, единствено за просто а, е, някакво несвикване с метода на работа, в който се посочват такива случаи във Франция и в Испания. Чисто и просто може да прочетете вестниците и да видите къде, какво правят прокуратурата и как това води до няколко а, случая. И накрая, господин Руаш, благодаря за вашата бележка. Мисля, че чисто и просто се съгласихте с нас, че различните правила трябва да се спазват. И аз съм напълно съгласен с вас. Това е важно за парламента. Вие участвате в създаването на тези правила. Важно е и е, като роля за нашата сметна палата и мисля, че така е най-добре да приключа. Много благодаря за подробните отговори на всички въпроси. Сега ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Мадам Марията, maybe you begin. Може би дамата ще започне. Имате думата. Благодаря. Ние сме трима. Ще кажа няколко неща и след това директора за одит и директора за обществени поръчки ще допълнят. Три момента искам да засегна. Първо, с палатата, с генералните директори, с всички депутати, които изказаха днес Имаме обща цел. Искаме ефикасно прилагане на обществените поръчки, за да може посредством структурните инвестиционния фонд да има наистина добро освояване. Това означава да подбираме или държавите членки да подбират най-добрите проекти на най-добрата цена. Искаме също така това да се случва в рамките на единния пазар. Тоест, да има трансгранично офериране. Правим всичко възможно, за да помогнем на държавите членки и за да може те да имат сериозни планове за борба срещу корупцията и да предотвратяват възникването на корупционни схеми в обществените поръчки. На второ място, по препоръките в доклада на палатата. Много благодарим на господин Оуен за работата, за сътрудничеството. Вече споменахте, че сме приели всички препоръки и наистина ще ги приложим. Няма да коментирам всички препоръки, само няколко момента ще засегна. Благодарим за препоръката, в която се казва, че планът а, за действие на Комисията за подобряване на обществените поръчки на национално ниво, трябва да бъде одобрено от ниво комисари. Това ще стане на 1 декември, както казахте и вие. Комисар Бенковска и комисар Крецо ще се видят господин Оуен, за да може да одобрят плана за действие и да започнат да наблюдават напредъка. Те ще се срещат редовно, за да отчитат плана за действие. И сега третият момент. Какъв е нашият подход за подпомагане на държавите членки, за да се подобри техния капацитет за прилагане на обществените поръчки? Имаме превентивни мерки и корективни мерки. Ще говоря за превентивните мерки. Колегите ще говорят за коригиращите мерки. Те по първите Работим заедно с другата генерална дирекция, тъй като имаме едни и същи цели. С генерална дирекция GROW имаме национални планове за действие и по-специално държавите, които бяха споменати, като държави, които не са изпълнили условията ex-ante. Господин Оуен ги изреди. Мога да добавя, че има три държави междувременно, които вече са спазили, т.е. приложили са действията, които е трябвало да приложат. И сега смятаме, че има пълно спазване Малта, Полша и Латвия. За другите държави имаме национални планове за действие. План за действие, който трябва да се приложи преди края на 16-та година. Нека ви дам няколко примера, тъй като те са важни за видовете въпроси, които се зададаха. Трябва да има кодифицирано законодателство, а не законодателство на парче, не ясен кодекс за обществените поръчки, който да може да се ползва максимално лесно. Също така фокусът е върху съответни надлежни схеми за обучение – онези, които се занимават с обществени поръчки, трябва да бъдат професионалисти, трябва да бъдат обучени и да бъдат постоянно обучавани. Трябва да имаме също така инструменти, за да може да се инструктират хората как да се избягват тези грешки. Това е един от инструментите. Добре е професионалистите да имат ясни указания за това как да работят. Нека кажа нещо и за тези пактове за недопускане на измами. Имаме пилотен проект с Transparency International и там правим такива пактове. Тоест, неправителствена организация е наблюдател и съответно се включва споразумение между договориращите страни, които участват в търга. Те обещават спазване на принципа на прозрачност и недопускане на корупция. 16-та година ще започнем да прилагаме това и резултатите ще бъдат анализирани, за да видим дали може това да бъде обща практика. Още нещо за тези предварителни условия или условия ексанте – Направихме първата оценка за спазването и я направихме на национално ниво. Но в големите държави, където има региони, анализът в края на 16-та година ще бъде смисъл на прилагането на действията и ще се анализират регионалните програми, когато има такива. Първо ще видим какво е направила държавата, след това ще видим на регионално ниво какво е приложено и ние няма да спираме регионалните програми, а евентуално ще се насочим към онези програми, по които има проблеми. Ще дам думата сега на колегите. Благодаря. Very much. И аз ви благодаря. Вие имате думата. Заповядайте. Very much, uh, Mrs. Chair. Благодаря. Добър ден на всички. Що се отнася от до, одит, до одита в а, Генерална дирекция Реджио. Благодаря на колегата Ауен, благодаря за работата по обществените поръчки. Докладът наистина се казва, че обществените поръчки не са специфични при кохезионната политика, но една от основните а, изисквания за прилагане на тази политика. Нормално е да има толкова грешки. Генерална дирекция Реджо е извършила много одити. Вече две години, даже повече от две години се занимаваме с това. Много указания, много обучения са предложени на държавите членки. Както каза колегата преди мен, плановете за действие, ние всъщност променяме тези действия като мащаб само, за да може всички действащи лица да участват в тях. В резултат на одита трябва да кажа, че има големи проблеми, които ние установихме, които доведаха до много важни финансови корекции още 2005 година. Много действия бяха предприяти също да помогнем на генералните, с други генерални дирекции на държавите членки, за да подобрят системите си. Говоря за използването на рестриктивни критерии, увеличаването на прозрачността на процесите, избягване на последваща промяна в договорите след тяхното сключване. И 2007 година вече имахме една типология на съответните нередности и предложихме на държавите членки указания за финансовите корекции. Тези указания всъщност показват какви са видовете грешки, които могат да бъдат избегнати и също така одитните власти предлагат необходимите е, корекции. Ние работим с одитните органи по методологията. Зададахте такъв въпрос. Палатата излезе с становище през 2004 година за граждански одит и каза, че това е пътят напред. В този смисъл работим с одитните органи, за да може да уеднаквим методологията. Що се отнася до обществените поръчки, от 2011 година на сетне сме изпратили на всички одитни органи нашия списък за одита на обществени поръчки и съответно постоянно наблюдаваме тяхната работа, за да сме сигурни, че те използват общата методология и спазват стандартите. С годините се изгражда доверието, използвайки този мониторинг и сега смятам, че сме стигнали на ниво, в което можем да разчитаме на 42 органа за одит, се справят много добре. Те аудитират около 90-91% от всички фондове. За останалите одитни органи, за тях мога да кажа, че работим за повишаване на стандартите, за подобряване на методологията, за да може те да използват наистина общата методология. Искам също така да кажа няколко думи за цифровите данни. Да кажа на палатата, че Последствам своя доклад, коми... всъщност палатата публикува плана за действие на комисията, на това е на 33-та страница, чудесно сте го изложили, ние ще го оповостим допълнително, на 1 декември нашите комисари ще го направят. Имаше тук някои идеи, говорихте за 40% ниво на грешка – това се казва ясно в доклада на страница 19. Палатата показва, че това е честотата на грешките. Всяка година го обясняваме и вие всъщност го обяснявате във вашия доклад. Господин Уиноуен ясно каза, че 29% от тези грешки са сериозни грешки. Това означава, че този, който изпълнява договора, не е трябвало да бъде избран за изпълнение на договора. Това не задейства обаче финансови корекции. Това не е причина за финансови корекции. Дори на някакъв етап на процеса да няма спазване, това не задейства финансови корекции. Става дума за малките и средни грешки. При значимите грешки или сериозните грешки, там може би имало нещо сериозно, но това може да не, се оказ... да не е оказало въздействие върху крайния резултат на процеса за възлагане на обществени поръчки. Годишният доклад на палатата бе представен а, във вторник и там се говори за 4,4% ниво на грешка за целия бюджет на Съюза, а, а не цифрите, които чухме тук, така че трябва да се внимава с цифрите. Господин Уиноен каза, че докладът излиза с определени цифри, като данни, докладвани от държавите членки, 1200 грешки от държавите членки, от които държавите членки смятат, че 2% изпуснах една нула, казва оратора, 12 000 грешки, от които 2% са свързани с подозрение за измама и след това ще има съд, който ще прецени дали наистина е имало измама или не. Това са данните на държавите членки. Това показва, че проблемите не винаги са свързани с измама. Да, има проблем с корупция. Много проучвания показват, че обществените поръчки имат голям риск за корупция, но повечето случаи тези грешки са поради незнание, липса на капацитет. Има хиляди договориращи органи в Европа и е много трудно за една малка община, която няма необходимия административен капацитет да изпълнява всички правила, допусне грешка. Така че винаги има такъв риск от грешки. Затова имаме план за действие. Той иска да идентифицира капацитета в държавите членки и да може държавите членки наистина да подобрят капацитета си. Не на последно място, като аудитор трябва да кажа, че ние аудитираме по правилата на Европейския съюз, но трябва да вземем предвид и националните. Но ако националните правила допълват, добавят, осложняват а, този процес, това води до грешки. Трябва да има упростяване на всички нива. Не трябва да сме по-католици от папата, както се казва по тези въпроси, защото това води до грешки в сферата на обществените поръчки. Благодаря. Господин Нунес Мейда, искате ли да допълните нещо? Да, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Да, Отговаряйки на тези въпроси, трябва да кажем, че е необходима административна промяна, промяна на административната култура, по-добро разбиране на целите и духа на правилата на обществените поръчки. Работим с Генерална дирекция Регио, както и с Сметната палата, за да имаме такъв подход в държавите членки, че да решим проблемите с обществените поръчки в държавите, в които те възникват. Също така смятаме, че не може само да се наказва. Докато органите в държавите членки не разберат каква е ползата от една добра, ефективна, ефикасна система за обществени поръчки, няма да има промяна. Затова предлагаме техническо подпомагане, превентивни действия, Искаме държавите членки с наша подкрепа да стигнат до тази промяна. Ние работим по този въпрос. Не мислим само по въпроса. Работим с Генерална дирекция Реджио и в момента помагаме на тези държави членки да подобрят системите си за обществени поръчки. След това за сложността на правилата за обществени поръчки. Реформата от 14 година предлага един инструментариум, който води до гъвкавост и възможности, които се предлагат на договориращите органи. Това е една система, която е много по-гъвкава и за да работи обаче, тя трябва да бъде добре разбрана на национално ниво и да има необходимо обучение за нейното ползване, за да се разберат възможностите и след това да се използват тези възможности. Що се отнася до данните и тяхната значимост. Европейската комисия излезе с стратегия за единния пазар, силно сте забелязали, и в тази стратегия излизаме с цяла поредица идеи за данните и за обществените поръчки. Там насърчаваме държавите членки да имат регистри, договорите с обществени поръчки и техните изменения. Това е един инструмент за прозрачност и за управление на обществените поръчки. Освен това, Предлагаме идеята за предлагане на повече информация за одита и автоматизирана информация за всички одити, така че резултатите от одитите в Европейския съюз да бъдат оповестени на всички и да имаме една обща култура на одита и прилагането на правилата. И на трето място искаме инструментариум за анализ и откриване на грешките, за да може държавите членки да откриват проблемните места в системите и така политиката ни по прилагане да е интелигентна. Да се насочим към онези мом... моменти в системата, където винаги възникват проблеми, а не да се занимаваме само с спорадичните грешки. След това, какво правим за трансграничната търговия и обществените поръчки? Ще приемем единния документ за обществени поръчки, представихме го на комисията ИМКО, и онези, които участват в търгове, да речем, в случая Нидерландия, Белгия, ще могат да участват в обществени поръчки, като представят един единен документ. Няма да има нужда да излизат с всякакви други документчета, за да оправдаят участието си в процедурата. В всички държави членки по тази директива ще има един единен документ, който ще се предлага или ще се подава от съответните участващи в търга дружества и където ще са посочени критериите за неучастие, ако има такива. Има и неща, които не са толкова забележими. По-добрия писмен превод на възможностите за извинете, на документите за обществени поръчки. Имаме съответна служба, която работи по въпроса. Ще помогнем и на други дружества, които да участват в търгове в Европа. Комисар Бянковска и генерална дирекция ГРОУ искат да прокарат този, тези инициативи помощта на цялата комисия и на съответно а, палатата. Благодаря. Благодаря. For your presentation, Mr. Owen, it was very interesting. Thank you for presenting this Благодаря ви, че представихте този доклад. Има ясен доклад с ясни препоръки. Имаме и план за действие който се прилага в момента. Казвам и на палатата и на Европейската комисия, че нашата парламентарна комисия ще продължи да извършва мониторинг на този процес. Процесът е много важен. Видяхте колко, какъв голям интерес има към темата. Надявам се да се видим пак. С по-добри новини сферата на обществените поръчки. Благодаря. И сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Our second guest this morning. Вторият ни гост тази сутрин е господин Фредрик Валие. Така ли се казвате? Да генерален секретар на съвета на европейските общини и региони, CEMR, и той ще ни говори за бъдещата работа на този орган. Този съвет е създаден през 1951 година. Това е една шапкова организация. 16 асоциации членуват с нея от 41 държави. Те представляват 150 000 местни органи на властта. Уебсайта на организацията твърди, че организацията има една двойствена роля. От една страна оказва въздействие върху политиките и законодателството на Съюза във всички сфери, които оказват след това своето въздействие върху общините. И след това, на второ място, това е един форум за разговори между отделните органи на местното самоуправление. За последен път този съвет бе представен тук през 11-та година. Извинявам се, че толкова дълго време не сме се виждали. Това е една отлична възможност членовете на новата комисия по регионално развитие да научат нещо за една организация, която представлява толкова много регионални органи на властта. Близо час имаме за тази дискусия, малко под час. Давам думата на господин Валиер за 15 ти на минути. Мисля, че ще е достатъчно. И след това ще дам думата на нашите членове за въпроси. Имате думата. Thank you. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да представя нашата организация, на членовете на вашата комисия. Както споменахте, съвета на европейските общини и региони, как е най-широката и най-старата организация на регионалните, на регионалната власт. От 41 държави са нашите членове, 16 на брой асоциации е, включвайки, разбира се, 28-те държави членки на Европейския съюз, но е, като цяло е, членовете на съвета на Европа. Местното самоопределение, самоуправление, принципа на субсидиарност и участването в процеса на вземане на решения са наши принципи. Ние сме партньор в социалния диалог – представяйки местните власти, регионалните власти и работодателите от 2014 в изследването направено за Европейската комисия. Ние сме постоянни, имаме постоянно наблюдаваща функция в съвета на Европа и за нас е удоволствие, че сме тук днес сред вас с цел размяна на мнения. Както споменахте, миналия път, когато бяхме тук, беше 2.11, но а, най, а, съвсем често сме в контакт с много от членовете на вашата комисия. А, даже имаме много добри приятели. Господин Обрехт беше заместник-председател на нашата организация преди да стане а, депутат. Господин Ван Истелрой е често в контакт с нас, както и други ваши членове, така че за нас е удоволствие да споделим своите приоритети с вас. Света на европейските общини и региони е също има функция за представяне на местната и регионална власт в рамките на Обединените нации при важни моменти, като приемането на целите за устойчиво развитие или пък предстоящата конференция за Хабитат 3, което ни прави доста заети напоследък. И така, в областта на гражданството ние способстваме за контакти между градовете и правителствата. Преди години ние съживихме една инициатива за обучение и също така а, инициативата за мъжете и жените, хартата в местния контекст. Също имаме друга харта, която подписаха 1012 общини и на този етап работим по хартата за местно самоуправление на съвета на Европа от, 19, от 1953 е приета и една харта за местните свободи. Друг един проект, по който работим, разбира се, управлението на обществените услуги на местно и регионално равнище, връзката с социалния диалог, управлението на работата с държавните служители на местно равнище. Друг един важен въпрос е сближаването, оригиналното развитие, разбира се, и именно в тази област ще си сътрудничим с удоволствие с вашата комисия, разработвайки нови идеи за това как да се използват структурните инвестиционни фондове, но и как да се използват те добре. Демографските промени в тази област също са тема, по която работим околната среда, климата, енергетиката, друга голяма област на интерес за нас. Участваме също и в конференцията на кмет, кметовете а, с цел понижаване на емисиите въглероден двуокис и а, енергийната ефективност. Ние сме части от консорциума, който организира събитието за конференцията на кметовете и други а, проекти във връзка с кметовете, с екологични аспекти. И инвестирането в устойчива енергетика на европейско равнище и Както споменах, ние сме европейската част на UCLG и а, имаме съответната дейност а, в това отношение. Съвет на европейските общини и региони е и платформа за сътрудничество, централизирано сътрудничество, което беше подкрепено и от Европейския парламент след доклада през 2006 апелирайки към Европейската комисия да се способства за сътрудничеството между местните органи, местните власти в Европа и по-рано по тази година подписахме стратегическо партньорство с Генерална дирекция ГДЕВКО по именно тази тема. Сега някои от по-неотложните въпроси, които следим в момента. Бежанската криза. Още миналата пролет ние предупредихме Европейската комисия за последиците, които ще трябва да посрещнат местните власти а, при така създалите се обстоятелства. Знаете, че първите действащи лица, първите, на които се отразява, на които се отразява случващото се е именно общините в Средиземноморието, както и навсякъде в Европа, разбира се. Работим доста целенасочено с нашите членове, да се справим с този въпрос, за да предоставим някакво решение. Имаме доклад по темата на, нашия, на нашата интернет страница може да го намерите, как да се използват европейски фондове, за да се подпомогнат общините, регионите. Също така лобираме, ако мога така да се изразя, това финансиране да бъде достъпно за общините, регионите, може би не директно, но поне а, на европейско равнище да може да се подкрепят дейности за интеграция и а, приемане на бежанци на местно равнище. Активно участваме в последните години в различните форуми за обсъждане, за преговорите по европейските структурни и кохезионни фондове а, и с а, Ян Обрехт разглеждахме и междинния преглед, за да видим как да се адаптира всичко това. Четири главни теми имаме, на които искаме да се спрем в този контекст. На първо място искаме да се укрепи принципа на партньорство, който вече е включен в програмата. Да се въведе съответния, съответния подход, нещо, което от години настояваме. И подкреп подкрепяме естествено интегрираните инструменти на териториален принцип. Операционните програми да се подкрепят. Ние и вършихме няколко посещения и изследвания на първото за, първото за териториалните инвестиции от държавите членки и анализа на спазването на принципа на партньорство в а, тази фаза. Имам копия от тези изследвания, мога да ги предоставя, ако някой се интересува, даже сега, ако желаете, госпожо председател. Нашата организация също така е, е една от а, главните действащи лица а, при а, градското раз, развитие и, и сближаването. Участваме в неформалните заседания на министрите, организирани от различните председателства. В този контекст допринасяме за работата на бъдещата, бъдещия дневен ред на Европа за градското развитие с подкрепата на различните холандски министерства в момента с оглед на предстоящото холандско председателство и работим и по текст, който се надявам скоро да довършим. Декларация, прията от министрите отговорни за териториалното сближаване на последното заседание в Рига през юни. Включваше и ролята на съвета на европейските общини и региони, заедно с Комитета на регионите и Евро Eurocities. Нашия проект е малко по-специфичен и различен, но е подобен на Eurocities, все пак ние приветстваме териториалния подход, който отразява и а, моментите, в които може да се допълваме. Съвет на Европейските общини и региони също така допринася за намаляването на бюрокрацията в Европа. Бяхме поканени като един от четирите заинтересовани страни за представяне на нашето становище от а, на 15 октомври и мога да дам а, копия на секретарията за разпространяване. Нашите а, гледища също така за бъдещата политика по сближаване са включени в този доклад и а, подготвяме следващия си конгрес а, през април месец и в този контекст започнахме покана за принос, за дискусия. Всъщност в този процес могат да участват и европейските депутати, освен местните и регионални власти, за една визия за Европа от гледна точка на местните регионални власти, и ще разпространим и това като резултат по-късно през пролета. Съвета на европейските общини и региони е, се ангажира е, с целите за устойчиво развитие и е, работим по една по-простена рамка за устойчивите градове. През 2016 ще бъде иницииран този проект и той е насочен най-вече към малките и средни градове, които а, могат по-лесно да прилагат тези правила. Като европейска част на една по-голяма организация, Обединените градове и местни власти, UCLG, а, ние имаме и други задачи, участваме в подготовката за 2016 а, новия дневен ред за градовете на Обединените нации, който предстои да бъде прият през 2016 в Богота и подготвителната среща предстои в Прага през март и ние също ще допринесем за това събитие. Съдържанието на този дневен ред, всъщност на тези различни инициативи се допълват и търсим съчетаване на усилията и по-добра ефективност, както от гледна точка на Европа, така и от гледна точка на местните власти. Хубаво е, разбира се, европейския дневен ред за градовете да съвпада с а, този дневен ред, който ще бъде прият на ниво Обединени нации. Това са важни теми за нас и се радваме, че участваме в процеса и призиват към властите на регионално местно равнище е да има съпосочност тези цели. И така нашата организация, разбира се, е, е а, готова за а, добро, а, градивно сътрудничество с Европейския парламент, е, вашата комисия и с а, нетърпение чакаме по-нататъчния обмен на мнения с а, вас за да можем вашите гледища да ги включим в нашата работа, винаги, що можем. Разбира се, използвам този случай да приветствам, да поканя а, вашите членове на нашия конгрес, който предстои в Никозия през 2016. Това е основното събиране на местни и регионални власти, около 1000 души очакваме, заедно, разбира се, с депутатите от Европейския парламент и представители на Европейската комисия и други лидери от Европа. Както казах по-рано, нашата основна цел е Европа 2300. Искаме да изкатим тази визия на местна и регионална Европа с повече оптимизъм, за нашия континент и нашия съюз. Благодаря, госпожо председател. The... Благодаря за представенето, благодаря и за поканите. Сигурен съм, сигурен съм че имате такива ам, покани в лобито тук пред залата. И така, колеги, имате думата. Ако имате въпроси, коментари, заповядайте. Господин Обрехт. И аз като бивш заместник председател на тази организация искам да припомня, че а, бях много активен с един от проектите и при подготовката на идеята за комитет на регионите. И тук е моя въпрос към генералния секретарият. Спомням си тогава, че обсъждахме дали всички доброволни организации които започнаха пред 60-те с събирането на кметовете, и в Версай имаше едно събитие, където кметовете искаха да кажат как общините са част от Европа, че, че те са Европа. И така решихме да се създаде комитет на регионите. Ако комитета на регионите представя местните а, власти и регионалните власти, какво остава за съществуващите вече а, организации? Но практиката показва, че имаме нужда и от двете. Те имат различни функции и въпросът е как вие виждате разликата в функционирането на вашата организация като организация Шапка и Комитета на регионите. Те са различни. И нямат един и същи начин на действие и мислене. Може ли а, тези организации, доброволни, доброволски и други организации на а, местните власти, на общините, е, на какъв принцип участват, а, но днес какво смята съвет на Европейските общини и региони за комитет на регионите? Следващия оратор на думата. Благодаря. Добре е дошъл. Искам да кажа на нашия гост, интересни са темите, които покрихте. Искам да попитам а, нещо за европейския семестър и макроекономическите условия, какво е вашето становище? Знаете, че знаем, че държавите членки са организирани по различен начин и много често регионите са изключително важен фактор за осъществяването на структурни реформи и нищо не може да се направи без силното участие на регионите. Но някак ми се струва, че на ниво европейски институции смятаме, че е, ми се струва, че разсъждаваме все по-централно, не регионално, когато говорим за европейския семестър и макроекономическите условия. Е, ще се радвам да чуя отговор от вас. Thank you, Mrs. Maletich. Are there, uh, more... Благодаря, госпожо Малетич. Има ли други въпроси от публиката? Господин Руас. Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas colocar uma questão. Благодаря, госпожо председател. Искам съвсем накратко да засегна следния въпрос. Вие казахте, че организацията смята за много важни целите за устойчиво развитие. Миналия септември е, поехте ангажимент да се придържате към е, стремежа към определени цели във връзка с устойчивото регионално развитие. Съветът на европейските общини и региони наистина много сериозно се ангажира в тази област е, подготви и няколко конференции и други срещи. Но вие като организация, вие като съвет, какво конкретно предлагате по отношение на противоречието, което съществува между готовността и волята да се направи нещо – и същевременно, вижте сегашната ситуация, страните в криза, невъзможността това да се нап... случи. Тоест, какво предлагате, как да превърнем волята в политическа практика? Полчак. Господин Полчак. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já rovněž eh, chci poděkovat za prezentaci, kterou zde... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за презентацията на съвета на общините. добихме точна представа за дейността на съвета на европейските общини и региони. Аз съм председател на втората по големина чешка организация, представляваща общините. Така че нашият въпрос е как най-добре градовете и общините да се подготвят за посрещане на предизвикателствата от кризата с бежанците и нейните ефекти. Вие дадохте примери за подходящи реакции, но моля ви, е, бъдете по-подробен. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да благодаря на представителя на нашия гост а, за изключително богатата му а, презентация. Ние в нашата а, комисия знаем а, какво предприемат а, тук европейските общини и региони, но какво може да кажете за отдалечените региони? Как поддържате връзка с тях а, и как можете да допринесете и за нашите а, разсъждения и работа тук във връзка с тези отречени региони? Господин Вани Старой. Много благодаря. Благодаря за възможността да ви слушаме защото вие сте организация, която наистина представлява гражданите. Конкретният ми въпрос е свързан с пакта от Амстердам. Наскоро, по време на дните на отворените врати, проведохме някои заседания и в Комитета на регионите. Там се постигна договореност за пътна карта, нещо като хоризонтален дневен ред на градовете. Междувременно тази пътна карта е одобрена и може да се стигне до така наречения пакт от Амстердам. Тоест това ще е повече от декларация на Европейския съвет защото организациите ще поемат е, сериозен ангажимент чрез този пакт. Тоест и вие ще сте сред тези организации. Усещате ли го вече? Усещате ли вече този засилен ангажимент? И смятате ли, че е важно да имате такъв ангажимент? Става ли по този начин дневния ред на градовете по-качествен? Как гледате на нещата? Благодарим ли други въпроси? Няма. Господин Вале, Заповядайте. Our suggestion. Thank you. Thank you. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. По първия въпрос на Ян Олбрихт. За това дали нашата организация и Комитета на регионите са сходни или взаимозастъпващи се. Нашата организация всъщност искаше да започне да, създа, да съществува Комитета на регионите. Ние сме един от организаторите ми. Но с годините мисля, че се взаимодопълваме като организации. Комитетът на регионите е нещо като асамблея, разбира се, не като Европейския парламент, но едно общо събиране на членове, които коментират текстове, които вече се прилагат. Ние сме една организация, която работи преди да се създаде законодателството. Ролята ни е да кажем какво мислят местните органи на властта при изготвянето на проектозакони на европейско ниво. За това си сътрудничим в максимално ранни етапи с службите на парламента, на комисията, и да изготвим най-доброто законодателство възможно за местните органи на властта. Това е разликата, която аз смятам, че съществува. Сътрудничим си с Комитета на регионите много активно по най-различни въпроси и смятам, че в бъдеще ще трябва да видим точно каква е връзката помежду ни. Тя трябва да бъде поизяснена, но не мисля, че има някаква конкуренция или състезание. Помежду ни не, взаимодопълва се нашата работа. Това се отнася и за други асоциации. Ние сме най-широката, най-голямата, имаме национални асоциации като членове, така че сме малко по-различни от тези, които имат преки членове, градове и други, и които се занимават с конкретни теми. Ролята на нашия съвет е да събира всички за да намерим общи позиции. Например, що се отнася до беженците в момента, това е много полезно. Можем да съберем всички заинтересовани страни и да заложим общи стратегии и предложения. Сега въпроса за връзката между европейските институции и регионалното самоуправление – Напълно съм съгласен с вас, че понякога всичко се съсредоточава на централно ниво, на европейско ниво или на ниво държава членка. Опитваме се да променим този подход в отношенията между Съюза и местното самоуправление. Смятаме, че бъдещето на Европа, пък и на други континенти, е в способността на местните органи на властта да се развиват и да разрешат част от проблемите, които всъщност се обсъждат тук. Защото за да разрешавате вие проблемите, трябва да участват е, регионалните и местните органи на властта. Вие имате нужда от тях. Много често регламентите, директивите са насочени към национално ниво, но те не достигат до градовете или регионите и ние бихме искали да променим това в бъдеще. Искаме да включваме местното самоуправление в управлението на Съюза. Това се споменава в учредителните договори. Местните органи на властта са признати като част от многостепенното управление, но в този текст трябва да се вдъхне живот. И това трябва да го насочи, може би, към комисията и парламента. Нещо изключително важно за нас. Въпросът за целите за устойчиво развитие, който беше ставен? Много работихме по определенето на целите. Говорих за 11-та и 16-та член, но и, е, цел, но има и много други, в които е, се призовават местните власти да извършат конкретни дейности и в Съединените нации е ясно, че за осъществяването на немалко от тези цели трябва да се включат и градовете, и местните е, власти, и общините, 60% от човешкото население живее в градовете. Ето защо това е, всичко е много важно. И има такъв модел на европейско равнище за съчетаване на селските райони и градовете като принципи и цели. И мисля, че въведохме добри структури, диалози, представителство, демокрация, които могат да способстват за нашите цели на глобално равнище. Разбира се, винаги има разлика между думите и действията. Целите на хилядолетието не бяха постигнати всичките, но все пак имаме и Европейската стратегия за 2020. Това не са а, цели, които не са чак толкова дългосрочни, но все пак трябва да вървим към а, поставените цели и да въвеждаме структурите за диалог и необходимото, което ще ни помогне да отговорим на економическата и финансова криза, например. Много работихме по този въпрос ние публикуваме редовно изследвания. Последното, което направихме по финансовото състояние на местните а, власти 2011-2012, ще го актуализираме сега ние мониторираме, наблюдаваме по този начин много обстойно а, случващото се и имаме предложения за а, това как да се решат проблемите на кризата на местно равнище. Работим много с приятелите си от а, Гърция, от Италия, от Испания, а, именно за да можем да направим един национален отговор на всички тези а, въпроси. Вече говорихме за кризата. Едно първо изследване направихме на ситуацията на местните и регионални власти и това се отнася сега за всички държави в Чехия и в други европейски държави. Това е важно и това, което искаме да предложим на Европейската комисия е да се очертаят насоки как да се действа. И искаме да стартираме една програма, един проект за сътрудничество и обмен на практики по този въпрос. Знаем много добре, че в много държави след и особено държавите, които станаха след, членове след 2004 година, местните органи на властта всъщност не са запознати с това той е то беженец, населението се притеснява за интеграцията е, и така нататък. Въпроси, които са много важни. И това ще направим през едния месец. Искаме също така да подчертаем, че е, градовете, местното самоуправление пред голямата част от времето искат да приютят мигранти, но не са но нямат средства, имат нужда от държавите членки, от тяхната помощ, за да си свършат работата. И за да не стане така, че населението да се страхува от въпроса. Въпросът, който беше зададен за най-отдалечените региони, ние го вземаме предвид, нашите членове го а, отчитат Нашата френска асоциация на а, местните власти най-редовно участва в а, а, събития в тези държавни региони, за да представя нашите инициативи, за да участваме в проекти там, за да разпространяваме възможности за финансиране. Вероятно трябва още повече да го правим, но предполагам, че има и една а, организация, която е представена на европейско равнище. Аз а, съм се срещал с тях. Бихме могли евентуално да направим нещо по-конкретно и а, бих се радвал изключително много, ако можем да помогнем. И сега на последния въпрос на господин Ван Нистелрой that the uh, uh, next uh, urban uh, uh EU agenda will... Надяваме се следващия дневен ред uh, за градовете да окаже своето въздействие върху връзките между европейските институции и градовете. Все още обаче не е ясно. Не е ясно и колко члена на Европейския съюз биха подкрепили такъв дневен ред за градовете. Знаете, че все още се дава отпор по този въпрос. Надявам се, заедно с инициаторите на тази идея, да стигнем до един добър текст. Ще работим с нидерландските министри, с френските, с германските министри. Те ни подкрепят. този бъдещ дневен ред за градовете на Европейския съюз не трябва да замени или да създаде някаква конкуренция с регионалната политика. Не, нещата трябва да са взаимодопълващи се. Говоря за взаимодопълване между региони и градове в един интегриран подход. Това подкрепяме и в нашата организация. Благодаря, госпожо председател. И разбира се, оставам на разположение за всички ваши членове, които искат да се свържат с нас. Тук сме в Брюксел, за да служим и на вас. Благодаря. Благодаря. Надявам се да работим активно заедно и да имаме възможност да се чуваме по-често, да разберем за вашите интересни проекти, както и как представлявате местните органи на властта. Винаги сте добре дошли в Комисията по регионално развитие. И така, благодаря за участието днес. Благодаря ви, колеги, за дебата. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Искахме да гласуваме в 11.15. Имаме още няколко минути. Да чакаме ли? Част от членовете на група. Добре, 3 минути. Нека си поговорим помежду си три минути. Подгответе си е, картите за гласуване. Okay, colleagues. 11.15. Колеги, 11.15 е. Започваме с гласуването. Първото становище, по което ще гласуваме, е становище на нашата комисия за доклада на Европейската инвестиционна банка за 2014 година. От 13-та година комисията ЕКОН и КОНТ изготвят доклади по собствена инициатива за годишния доклад на АИБ. Комисията КОНТ изготвя този доклад за 14-та година. Ролята на ЕИБ при прилагането на кохезионната политика се увеличи значително през последните години – и ще продължи да се увеличава. Тъй като новото поколение програми ще използва повече финансови инструменти. Господин Яковчич от АЛДЕ излезе на, със своето становище на последното ни заседание. 21 октомври беше крайния срок. 53 изменения бяха подадени. Докладчикът предлага и компромисни изменения. Искате ли да кажете нещо, господин Яковчич? Да. За две минутки. Сега, е, добро утро има и моя захвала свима, кои са радили заедно сам. Искам първо да благодаря на всички от онези, които работиха заедно с мен по изготвянето на това становище. Имаше, разбира се, някои спорове, но смятам, че в крайна сметка се получи добро становище. Не успяхме да се споразумеем по всеки детайл, но все пак изготвихме добър документ, представляващ малко по-различен поглед към ролята на ЕИБ. Становището, което ще гласуваме днес, надявам се, ще прокара пътя към нов поглед към ЕИБ която да бъде в по-голяма степен в, е, на разположение на публично-частните партньорства. Добре, започваме с гласуването. И така, гласуване, ЕИБ, годишен доклад, становище на комисията Реджи, извинение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Изменение 4. Who's again? Abstention. Reject. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение. За. Против. Въздържали се.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 Алде поиска това. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Проверка. Втора част на извинение 29. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Моля гласувайте. Валтис Клаус. Край на гласуването. Отхвърля се. Yes, try to, to the other seat and we'll ask. Моля, преместете се. Okay, we will go. Добре. Изменение 31. За. Против. Въздържали се. Проверка, електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 И накрая по, целия, по цялото становище електронно ще гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се становището. Поздравление, господин Яковчич. We continue... И така продължаваме с а... Vote for, for today второто гласуване за днес. Становище за годишния доклад 14 година за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба срещу измамите. Uh, През юли Европейската комисия излезе с годишния си доклад за защита на финансовите интереси на Съюза и борбата срещу измамите. Комисията по бюджетен контрол изготвя доклад и нашата комисия излиза със становище. На 15 октомври нашия докладчик господин Вон излезе със своето прочето становище. 51 изменения бяха подадени до крайния срок за подаване на изменения. Докладчикът също предлага няколко компромисни изменения. Искате ли да вземете думата, господин Вон? Съвсем накратко, госпожо председател, искам да благодаря на докладците в Сянки за подкрепата, за работата им при изготвянето на това становище. Колегите ще видят, че голямата част от измененията всъщност са включени в 10 компромисни изменения, което показва всъщност и нивото на желание за сътрудничество между отделните групи. Показва също така, че нашата комисия мисли по един и същи начин по въпроса. Искаме да направим така, че структурните фондове да оказват максимално въздействие в Европейския съюз. Искаме също така средствата да бъдат освоявани надлежно. Всичко това е записано в компромисните изменения. Благодаря. И аз ви благодаря. Продължаваме сега с гласуването и започваме компромис 1. Кой е за? Против? Сдържали се? Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Хвърля се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 изменение за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 18 изменение. Електронна проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. Не. Да. 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8.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 Становището се прие с голямо мнозинство. Um, uh, Следващата точка в дневния ред за гласуване е становище по препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно споразумението по търговията с услуги. ТИСА. Така е известно като ТИСА. Изготвихме едно становище по доклада по собствена инициатива на ИМКО за текущите преговори е, за споразумението за търговията с услуги. Госпожа Вана излезе със своето проекто становище на последното ни заседание. Крайният срок за изменения бе 21 октомври. 65 изменения бяха подадени. Те бяха върху либерализирането на търговията с услуги, преговорите, въздействието върху местните органи на властта и техните компетентности. Докладчицата излезе с компромисни изменения, които включват голямата част тези изменения. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички страни. Благодаря ви за отличното сътрудничество по това становище. Благодаря за положителната атмосфера. Както знаете, ТИЗа е много спорна тема и всъщност никак не е лесно да се намери а, обща позиция между позиции, които са толкова различни в определен смисъл. И все пак трябва да кажа, че имахме отлична атмосфера, опитахме се да постигнем споразумение, да излезем с общ текст за рези, който да показва колко са важни обществените услуги, както и компетентностите на местните органи за тяхното доставяне. Затова излизаме с общ текст днес. Thank you. Thank you. Now we can go for, for a vote. Благодаря. Значи продължаваме с гласуването. Започваме с компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. Разделено гласуване. По моба на докладчетата. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 55. Поради това отхвърляме 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се,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 Преминаваме към изменение 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 52. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 35. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, против, е, всъщност извинявайте, пропуснах изменение 49. Не, 48. 48, тъй като ние отхвърлихме 49, трябва да се върне 48. Извинявайте, значи сега гласуваме по 48. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега вече 50 е за, против, въздържали се. Трябва да промени, проверим. Електронно гласуване по 50. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Uh, amendment 51. Who is in favor? Извинение 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. Трябва да променим. Е, проверим. Изменение 20, е, 51 електронно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 53. За. Против. въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 64 за, против, въздържали се, Отхвърля се. И така, компромисно изменение 10 е оттеглено, така че трябва да а, гласуваме отделно по 47. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 62 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега окончателно гласуване по доклада като цяло по становището начало на гласуването. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. И с това се приема изменението, е, се приема доклада. Благодаря госпожо Вана. Поздравления! И с това изчерпахме задачите за сутрешната сесия. Преминаваме е, сега към е, заседанието на координаторите. Нали са съгласни координаторите да продължим сега?